Muy buenos días. Comenzamos, se reanuda la sesión de la Comisión de, de Pesca. Уважаеми колеги, нека заседанието на нашата комисия, като започнем с член 4, извинете, с точка 14. Необходимо е да обменим мнение с Лазарос Лазаро относно мерките на ЕС за адаптиране на капацитета на риболовния флот към наличните възможности за риболов. Тук сред нас е господин Лазарос Лазаро от Сметната палата. Той ще ни а, разкаже какво е предприето а, с оглед на подобряване на положението. Госпожа Даманаки не успя да дойде. Самата тя ни помоли да дойде рано в четвъртък. След това обаче вчера по-точно ни уведоми, че няма да има възможност да дойде. Така че бих искал да ви информирам, че днес няма да се радваме на присъствието на комисаря. На заседанието на координаторите от 29 февруари решихме да се изготви проект становище за освобождаване от отговорност. Господин Милана ще бъде докладчик. Нека да започнем с точка 14, размяна на мнението, на мнения. Имаме около 40-45 минути на разположение. Господин Лазаро, заповядайте. Uh, Благодаря, председателю, членове на Комисията по рибно стопанство. Най-напред моля да ме извините, че закъснях, но трябва да се запознаем по-добре с движението по пътищата в Брюксел. Това е доклад 12 от 2011 по мерките на Европейския съюз за приспособяване на капацитета към възможностите за риболова. Този доклад е, е изготвен в един подходящ момент предвид предложението на комисията за реформа на общата политика в областта на рибното стопанство и в хода на разглеждане от тази комисия. Смятам, че докладът може да ви предостави полезна информация с оглед на реформата. Съвсем накратко ще представя предисторията на доклада и препоръките, които отправя Сметната палата. Предисторията. Дълги години рибните запаси и рибните култури в Европейския съюз бележат спад. Риболова на устойчиви нива застрашава способността на запасите да се възстановяват и оцеляването на риболова. От 2002 година насам а, имаме 1 милионен спад на рибните култури приблизително. 70 хиляди работни места са загубени в а, рибното стопанство. Свръхкапацитета на флотите се определя като една от основните причини за свръхлиборова и спада в рибните култури. Дълги години чрез политиката се правеха опити да се ограничи капацитета на, рибния, на риболовния флот чрез различни схеми, налагане на ограничения на флота на държавите членки. Но мерките, които са предприяти до сега, не свършиха работа. През 2009 година в Зелената книга на комисията бе внесено това предложение за реформа. Отчитат се проблемите с свръхкапацитета, капацитета на пристанищата и по-конкретно наскоро излезе специален доклад номер 7 от 2007 година. Това означава, че проблемите, с които боравим, са на лице от дълги години – ОПР трябваше да бъде реформирана. Проблемите бяха а, установени и затова а, палатата реши, че трябва да се предприемат мерки за ограничаване на свръхкапацитета на флота и да се приспособява този капацитет към а, наличните възможности. Дания, Франция, Италия, Испания, Полша, Португалия, Обединеното кралство съвместно представляват около 70% от рибните култури, капацитет на флота и 80% от средствата на Европейския съюз. Това дава една ясна представа за цялостното положение със свръхкапацитета в ЕСЕ. Нека сега мина към основните заключения. Сметната палата направи своите изводи в две категории. Първо, тя е свързана с рамката за ограничаване на свръхкапацитета и втората е свързана с разработването и внедряването на конкретни мерки за ограничаване на свръхкапацитета. Има три основни пункта, които искам да очертая по отношение на политиката. На първо място а, адекватно измерване на капацитета и свръхкапацитета. Капацитета на съдовете и се измерва на база на размера им и а, захранването. Не се отчита напредъка, който бе постигнат в а, оборудването за риболов. А, способността на флота да улавя а, от запасите пада с около 3% годишно. Поради това имаме едно 60% увеличаване за период от 16 години от 1992 до 2008 година. Последния път, когато бе правена оценка на свръхкапацитета преди 15 години, тогава бе отчетен един 40%, едно 40% увеличение. И затова трябва да се предприемат мерки за ограничаване на капацитета. Таваните за капацитета са мярка, която предвижда ограничаване на размера на съдовете, което е неприложима. Все пак, тези тавани вече не са относими, тъй като размера на флота действително е под тези пределни стойности. 200 000 тона годишно са на, в рамките на предвиденото. На второ място става дума за правата за риболов. В ОПР няма ясни правила по отношение на правата когато а, имаме бракувани а, съдове. Всъщност в опера има а, взаимно противоречащи си правила. От 2002 година насам се предвижда отнемане на тези права, но регламентите, които въвеждат годишните квоти, позволяват тези права да бъдат преразпределени при определени обстоятелства. Някои държави и членки позволяват продажбата на правата, докато други го забраняват. Продажбата на тези права от бъркуваните съдови позволяват преструктурирането на риболовната дейност или пък търсене на други възможности. Правилата в ОПР не предвиждат конкретна уредба на подобни случаи, когато имаме бракувани съдове. Още по-основно, ролята на прехвалямите права, когато има свръхкапацитет, не са изрично уредени в ОПР. И при внасянето на нашия доклад е, ние се позоваваме и на проблема с свръхулова, когато нямаме формални оценки на улова. И в доклада също така се отчита, че Дания и Норвегия успешно са приспособили капацитета на флота си а, е, чрез използването на прехвърлими а, е, права без да а, правим някакви бланкетни заключения, смятаме, че трябва да се внесе яснота по отношение уредбата на правата. Освен това, искам да спомена едно интересно изследване, което е направено. Нарича се средства за управление на рибното стопанство от 2010 година и там се очертават същите проблеми с правата. Има още 7 точки, на които искам да се спра. Те са свързани с конкретни мерки за ограничаване на свръхкапацитета. На първо място имаше забавене по е, прилагането на а, разпоредбите, свързани с Европейския фонд по риболова. Само 645 е, милиона евро от наличните средства от над 4,5 милиарда, които са предвидени, са били освоени. Оперативните програми на държавите членки не са достатъчно добре обосновани с оглед на състоянието на запасите. В същото време възникват е, проблеми с проблемите за приспособяване и механизмите за целево използване на помощта така наречени минимален капацитет и целите не са ясно определени. Основното, което трябва да кажем тук е, че има а, недостиг на планиране а, на използването на плавателните съдове. Third, на трето място, въпреки че инвестициите ще, е, не са допустими за финансиране с обществени средства, ние установяваме, че такива инвестиции на практика могат да бъдат финансиране, като например се използват по-добри е, двигателни системи. Очевидно, ако обществените средства могат да бъдат използвани за увеличаване на капацитета, това влиза в разрез с мерките за ограничаване на свръхкапацитета. На четвърто място, регистрираната флота в Европейския съюз не е съобразена с а, таваните за капацитета. И на пето място, между 2003 и 2009 година, 5500 е, съдове е, равно на 3500 тона са били бракувани според регистрите, но на практика се оказва, че подбора на тези е, съдове не е направен по целесообразност и по тази причина има съдове, които са били бракувани, които нямат нищо общо с целевите запаси и в същото време се изразходват средства за съдове, които вече не се използват всички е, съдове, е, които лавят много малка част от запасите, всъщност освояват средства, които не са целесообразни. Е, Съвсем наскоро бе направено а, предложение за фонда за рибното стопанство, за да могат да бъдат отстранени проблемите с бракуването на съдове, тъй като тази политика се оказва неефективна и над 1 милиард и половина евро са били разходване за бракуване на такива съдове. И на шесто място а, регламента за а, за кризата с горавата е, предвижда възможности за модернизиране, модернизиране на съдовете, съобразено с е, новите цени на горивата. Съдът установи, че някои държави много либерално са разтълкували тези разпоредби и не са направили прогнози за економии. Използвани са обществени средства за изграждане на <clears throat> съдове. И накрая, Сметната палата установи, че правилата по линия на които държавите членки отчитат мерките за ограничаване на свръхкапацитета не са били актуализирани. Повечето държави членки не изготвят адекватни доклади и много често не се съобразяват с насоките на комисията. Всъщност е невъзможно да постигнем до надежна информация от тези доклади. И така, какво препоръча Сметната палата? Докладът препоръчва комисията да помисли дали инициативите или преразглеждане на тези инициативи са необходими, за да може да бъдат предложени по-конкретни мерки а, е, спрямо свръхкапацитета, да предприеме мерки да се ограничи този свръхкапацитет, да се заложат някакви а, пределни стойности, да се въведат планове за приспособяване, да се разработят схеми и да се преосмисли а, схемата за финансиране на модернизирането на съдовете. Също така да се подобри качеството на регистрите и качеството на докладването. Докладът препоръчва държавите членки да прилажат, да прилагат мерките свързани с Европейския фонд за рибно стопанство, да не се увеличава способността риболов, да се събират актуални данни, да се разработват надежни схеми за извежданите от експлоатация съдове успехи няма да можем да постигнем, ако не бъде решен проблема с свръхкапацитета. Това изисква а, разработване и внедряване на мерки за ограничаване на капацитета и точното отчитане. Сегашната реформа на опера и финансирането и са една голяма възможност за законодателния орган да се справи с проблема с свръхкапацитета и съм много удовлетворен, че този доклад може да внесе своя принос. Благодаря за вниманието и сега ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря много, <laughs> господин Лазаро. А сега ще дадем думата на господин Милана, който е нашия докладчик. Но за съжаление той не може, не може да присъства и той ми връчи своето изказване, което ще е, ви прочета от негово име. Така че говоря от негово име, а не от мое име. Сметната палата си зададе даде въпроса дали направените от страна на държавите членки усилия са намалили капацитета на флота. Отговорът е не, тъй като намаляването на капацитета по принцип се компенсира от а, постиженията в технологията. 29% от флота е бил а, бракуван, също времено обаче 40% от капацитета, капацитета се увеличил с 40% благодарение на новите технологии. Това означава, че повече от 14% допълнителни ресурси са били обект на свръх улов. Съществуват програми за бракуване на плавателни съдове, но тези програми не са добре е, не са достатъчно целеви и не се получава необходимата ефективност. Сметната Палата предлага да се промени дефиницията на капацитета и да има по-тясна връзка между капацитета и процент устойчив улов и последиците за опазване на видовете. Също времено да, се, да не се да, да, да, не, да не се съоръжават корабите и плавателните съдове с нови съоръжения, които да им да предоставят допълнителен капацитет. Същевременно трябва да се остави на пазарите да а, вземат сами решенията. Оратора чете текст с много голяма бързина, и трудно се превеждат, тъй като преводачите не разполагат с документа. Е, нашата комисия е единствената, която може да даде, да даде ком, ком, компетентно мнение по въпроса е, трябва да се помисли за допълнителни мерки за компенсиране на рибарите, които напускат отрасъла. Трябва също така да има възможности за продаване на е, права, но при строго, строго определени правила. Също, времено е необходим допълнителен период за, нама, за, за намаляване на капацитета на флота. Бракуването на корабите всъщност е само един от компонентите при а, е, намаляването на а, е, капацитета. Трябва да се прилагат и допълнителни и синергични мерки, които да дадат възможност от една страна да се намали а, е, флота, и от друга страна да се постигне устойчив риболов, като междувременно се прилагат компенсаторни мерки е, за е, рибарите. Е, трябва да има много строги правила за отпускане на държавни помощи или публични помощи при е, е оттегляне и бъркуване на, на, на, на кораби, да се а, да има регионални единици за планиране и същевременно да се насърчава местния и регионален туризъм, който може да бъде на компенсаторна и допълнителна мярка за развитие на отрасъла. Същевременно трябва да се вземе предвид спецификата на различните региони. Не, не, не разполагаме обаче с достатъчно подробни данни, които да ем, дадат ясна картина за промишления риболов и за найчийския е, брегови риболов. Съжаляваме от друга страна, че това това беше мнението на господин Милана, изчетено на, с, с огромна скорост от е, е, председателят, който забравя, че трябва и да се превежда. Сега давам думата на господин Кадек. Господин председател, мис господин Лазаро, добър ден. Благодаря ви, че ми дадахте думата. Бих искал да кажа първо, че доклада на Сметната палата, независимо къде е представен този доклад, се интерпретира или тълкува по различен начин в различните страни. Разбира се, този доклад завършва с заключения и препоръки. Вие казвате от една страна, че свръх капацитета е нещо, което не е достатъчно добре дефинирано, няма достатъчна дефиниция, а от друга страна ни казвате намалете свръхкапацитета. Тук не разбирам за какво става дума. Е, господин, това вие го казахте, господин Лазаро. От друга страна, ние не знаем какъв всъщност е капацитета на флота. Не, защото не знаем каква е дефиницията на капацитет. Така че струва ми се, че първото нещо, което трябва да направим е да определиме и да се разбереме и да има консенсус по дефиницията свръхкапацитет и е, тази дефиниция да взема предвид е, спецификата на всички флотове. Ако след това вече и е, решиме, че има капацитет, то мерките, които трябва да се предприемат, трябва да бъдат е, е, да отговарят на специфичните условия в различните страни. Не, не може да има единни мерки. Всяка държава трябва да определи мерките, които са най-подходящи за нея. Вие казвате също така, че трябва да се подобри програмирането на а, риболова. Но такова, такова програмиране съществува, както, както знаете а, също така да се програмира и бракуването на а, корабите. Вие казвате, че няма такова, е, ние казваме, че има, а също времено и вие вашия доклад от, установявате, че 70 000 работни места са били съкратени. Значи е, подобно усилие, подобни мерки са били е, предприяти. Помощите за модернизиране на флота. Мисля, че тези мерки са много неясни и неточно точно определени. Също Значи, има много параметри, които трябва да се вземат предвид. Е, емисии на CO2, си, безопасност на труда и така нататък. Аз в... Аз лично не, не виждам откъде не виждам, не виждам в до, доклада а, аргументи за а, премахване а, правата на а, риболов и техния трансфер и а, аргументи за а, премахване на програмирането на бракуването на корабите. смятам, че е, можеме, можеме да приемеме като основа този доклад, но на базата на този доклад да се направят едни по-правилни, по-ясни заключения и на основата на тези заключения вече да видиме какви мерки да предприемеме, но аз това не можах да го открия в доклада. Благодаря ви, господин председател. Сеньор Стивенсон, ти направя. Господин Стивенсон. Uh, Благодаря председателя. Благодаря на господин Лазаро. Няколко неща казахте в уводната част на своето изложение, господин Лазаро. А именно, че по един милион пада улова от 2002 насам. Ние се съобразяваме с научните съвети. И през последното десетилетие те отчитат увеличаване на запасите. Преди 10 е, дни бях в е, Нидерландия, посетих там пристанището в е, северна Нидерландия и а, риболовците ми казаха, че там има много повече херинга, отколкото през последните години. А, те имат проблеми с, с своя флот, който използва тралове а, за лов на писия и а, трудно поддържат а, нивото, дори са доста изобретателни, използват нови риболовни принадлежности, за да ловят писия, тъй като нямат средства да изведат от експлоатация старите съдове. Аз съм съгласен с комисията по тези въпроси до тук. Мисля, че следва да решим въпроса с свръхкапацитета, но а, проблема, който аз забелязах това пристанище в Холандия в Арк, можем да оставим пазарните механизми да вземат връх и тези хора да останат без работа, тъй като не могат да подменят активите си и тъй като е неекономично да се осъществява улова а, а в същото време имаме излишък от а, писия ако просто, просто кажем свръхкапацитета е проблем и следователно трябва да го решим и да оставим пазарните сили да вземат връх, да имаме концесии и прехвърлими права, то тогава ще принудим още а, такива общности, рибарски общности, да останат без работа. И тук вече имам проблеми с а, тезите. На мен ми се казва, че поради високите цени на горивата е наложително да инвестираме в по-добри двигатели и да съкратим енергопотреблението, да ограничим емисиите от въглероден диоксид. Аз пътувам по пристанищата в Европа. Докладчик съм към организацията, Световната организация за морето. И ако ограничим капацитета с няколко стотици конски сили, това са се тралове, в същото време имаме няколко стотин килограма врати, които тежат на тези съдове. Ако имате двигатели с 300 конски сили, как ще понесат те тези няколко тонни врати? А, Осъвременяването на двигателите, контрола върху емисиите трябва да бъдат отчетени, но тогава трябва да въведем някакви автентични измерители, за да бъде постигнато ограничаване на разходите. А, хората всъщност декларират, че плавателните им съдове с а, двигатели с конски сили, които отговарят на един малък плавателен съд. Може да бъде отправена критика и по друга линия по този доклад, ако ми позволите, разбира се. Рибните запаси започнаха да падат още през 1962 година. И никъде във вашия доклад не се прави препратка към изменението на климата, на изчерпването на кислородните запаси, а това е основен фактор, поради който запасите падат. В тази комисия през последните години е, следим движението на запасите от треска, развитието на планктона, и придвижването на стотина мили на запасите, тъй като по крайбрежието температурите са се повишили. А, и риболовците все повече се изнервят от това, че те биват сочени с пръст, като виновници и че те са отговорни за свръхулова и съответно трябва да им ограничим капацитета на флота. Моля ви да коментирате и по проблема за изменението на климата. Сеньор Галагер. Благодаря, господин Галага. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Лазаручи, тук сред нас днеска. Отбелязах неговите заключения и неговите препоръки. И той спомена и няколко държави и членки, Очудвам се, че Ирландия не се споменава. А, да се чуда по каква по какви критерии са е, избрани тези страни, а защо не е спомената Ирландия като страна, която е бракувала плавателни съдове. Разбира се, бракуването трябва да бъде много е, целево, Е, и е, подобно обракуване беше направено в е, Средиземноморския флот, но това не доведе до никакви резултати. Ние специално имахме една много целева програма за бракуване с много критерии. И резултати резултатите бяха а, С 30% се намалиха се, е, се, се, се, се намали е, капацитета и това доведе до по-добро преразпределение на е, риболовната дейност между, между всички. Ако приемеме препоръката на комисията за а, прехвърляне на рибарските права. Какво? Е, само, само богатите могат да си позволят подобно, подобна мерка. Това значи, че просто богатите ще станат по-богати, а бедните по-бедни. И това в никакъв случай няма да реши а, проблема. Това няма да доведе, това няма да доведе до а, намаляване на капацитета. Всъщност, важното е е да има а, взаимоотношение между количеството, квотите, които а, се определят за всеки, е, за, за всеки плавателен съд и контрола. Защо? В проблемите много се промениха през последните години. Сега рибарите знаят, че трябва да ловат в рамките на квотите, които са им определени. Свръх улова или черния улов, както можем да го наречем, всъщност само спаля цените. И подобно, не сме вече свидетели на, на, на подобно а, явление. И, и комисията, и държавите членки всъщност са, са отговорни за спазването на тези мерки и да направят и за извършване на контрола над свръх улова. От Аз а, тълкувам а, препръките на, в, в, в доклада, като не продължавайте да а, бракувате а, съдове, плавателни съдове. Аз мятам, че да, трябва, че трябва да има а, цел, целево бракуване, зададени, зададени видове, зададени ресурси, но Верно, вие като аудитори трябва да, да имате една обща картина на нещата и не сте експерти и не, не познавате спецификата в отделните, в, в отделните страни, но в, в, в моята страна. Ето, беше проведено бракуване, това увеличи квотите за другите. Но не забравяйте, че е, в отрасъла риболов няма само рибари, има и други е, дейности, преработвателна промишленост. И всъщност трансфера на права ще, ще ставне към по-големите страни, към по-богатите страни. Така че е, с удоволствие отбелязвам, че вие не насърчавате а, трансфера на, на, правата, на правата. мисля, че наистина това, което трябва да се направи е, е и програмирането на а, бракуването да бъде много цел, цел, целенасочено, за да се увеличи квотите и по този начин ще има по-добро разпределение и по-положителни последици за околната среда. Благодаря, господин председател, казва госпожа Родост. Благодаря ви, господин председател, за този доклад, тъй като по мое мнение той сочи точно с пръст проблемите, които а, нямаше как а, сами да се очертаят. Необходимо е да направим политическа оценка на ситуацията. Парламентът е този, който ще я направи. Но нека се спра на доклада. В доклада ви се казва ясно, че реформата в областта на риболова е била катастрофа и че нашата задача посредством новата реформа е да създадем нови инструменти, които да ни позволят да намали, намалим свръхкапацитета. Благодаря ви за това, че сте посочили, че най-напред трябва да имаме дефиниция за свръхкапацитет, за да може в последствие да имаме и по-целенасочен подход. Задачите не са били точно описани и вие сте напълно прав. Когато има проблем, първо трябва ясно да го очертаем. Не разполагаме обаче с достатъчно данни към момента. Вярно е, че не сме имали много доклади в това отношение, становищата не винаги имат, несъследвани, имахме и кризата с горивата, така че наистина е необходимо да помислим за начина по който бихме могли да реагираме. Тоест, бихме ли могли да предприемем евентуални действия или може би пък да създадем нови инструменти, които да ни позволят да се справим с трудностите. Винаги е добре човек да помисли, да има добри идеи, но това няма никакъв смисъл, ако а, нямаме подкрепата на държавите членки, подкрепа, която ни е необходима в тази политика. Един въпрос. Когато говорим за намаляване на улова, Всъщност не трябва да забравяме, че различните видове риболов и различните кораби имат различни капацитети, така че въпросът ми е следният. Когато се установи, че в дадена държава членка положението е било добре анализирано и че въпросната държава членка е предприела необходимото за намаляване на свръхкапацитета, И ако бъдат оставени само някои риболовни зони, които да позволят на рибарите да припечелват, то Бихме ли могли в този случай отново да предвидим увеличаване на капацитета посредством нови двигатели за а, плавателните съдове и така нататък? Друг въпрос. Казахте, че имаме загуба на 70 000 работни места в отрасъла. Можем ли да сме сигурни, че нашият инструмент ще ни позволи да намалим тази цифра? Аз считам, че тя по-скоро ще се увеличи. Бихме ли могли при създаването на новите инструменти да възприемем по-социален подход, за да подпомогнем на хората, които са жертви на тези мерки? Имаме и така наречения устойчив риболов. Първоначално, с оглед на максималния устойчив ув, Считахме, че можем да постигнем положителни резултати, но аз се питам, не можем ли да предвидим преходен период за фирмите и предприятията, които функционират добре, т.е. които не са на борда на фалита? Бихме ли могли да се намесим в дейността на тези фирми или предприятия, за да подпомогнем увеличаването на техните доходи? В заключение, отново бих искала да ви благодаря за доклада, тъй като съм сигурна, че благодарение на вашите идеи ще можем да намалим а, проблемите за бъдеще. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на господин Лазаро. Германия не е огромна нация от риболовци, но в момента ние сме изправени пред една ситуация, свързана с, с допустимия устойчив лов и се нуждаем от баланс, от относителна стабилност по северното крайбрежие на Европейския съюз. Що се отнася до разпределянето на квотите, е, между държавите членки. Е, това успокоява сектора в държавите членки в Германия. <clears throat> Говорихме за 12-милната зона и за ангажиментите поети в рамките на Европейския съюз, постигането на договорености по крайбрежието. брежието и за това как е, риболовното усилие може да бъде уредено. Операторите имат право на определени концесии, отстъпки, които са свързани с самите плавателни съдове. Те са важният елемент. Там се корени и проблема. Господин Галахър го спомена, госпожа Рода също го спомена. Нужен е съв съвършено ясен анализ за актуалното състояние на капацитета на флота в Европейския съюз. За това и да реч. Или говорим за квоти, може би за квотите, с които разполагат държавите членки и доколко това е съобразено с капацитета на риболовния флот. Но следва да се базираме на фактите, на двигателите. Може да имаме 12-13 метрови а, съдове. Да, това е възможно, но именно по тази причина е необходимо да бъде определен, но ясно размера на плавателния съд. Когато разговаряме с рибарите, те казват, трябват ни ясни указания. Четири точки, в които да ни се каже какви са квотите, е, нужна е ясна информация за риболовното усилие, което е допустимо. Също така, какво да бъде окото на мрежата а, абсолютно сте прави. Професионалните риболовци не се интересуват да ловуват за черния пазар. А, надзора е алфата и омегата в този сектор. Ако искате гигантска уредба, добре, но ако внимателно се гледаме, ако излезем в открито море на място, то тогава ще видим, че а, компетентните органи имат ясни определения за размерите на съдовете, какви инспекции да се провеждат, но ние трябва да въведем някакъв общностен контрол, иначе всеки се крие в своето ъгълче различни органи осъществяват надзор и не можем да решим проблема глобално. Да, докладът ви е много важен, но нека добавя още нещо. Прехвърляемите права. Те не са в интерес на Германия. Не са в интерес на малките риболовни стопанства по крайбрежието, ще стигнем до огромна концентрация в сектора и това ще означава много средства. За какво става дума? За малките автентични е, риболовни стопанства, които също могат да са привлекателни от туристическа гледна точка. Може да имате обработвателна промишленост някъде, съчетана с туризъм, а не някакви огромни риболовни стопанства. Говорим за прехвърлимите права, е, срещу което сме. Ние сме за ясни правила. Все пак рибарите трябва да оцеляват, трябва да имат бъдеще, трябва да знаят какво ще се случи, когато се пенсионират и младите рибари трябва да имат възможност да упражняват тази професия в бъдеще. Трябва да мислим за бъдещето, за пенсионните осигуровки. Но туризма, екотуризма, риболова свързан с екотуризма са неща, които не бива да забравяме. И тази политика е а, многоизмерна. И фонда за рибарство би могъл да осигури някои решения, а, стига, разбира се, да се съобразяваме с препоръките и на Европейската сметна палата. Благодаря. Сега искам да дам думата на господин Пеняс. La Comisión ya ha tenido oportunidad de manifestar. господин председател. Комисията вече а, изрази своята позиция в Комисията по економически въпроси. Тя комисията направи анализ на доклада на Сметната палата, който а, сочи някои от слабостите на сегашната опера. Нашата цел, както добре знаете и този доклад ни а, насърчава, е да реформирам изцяло този, тази политика. Вярно е, че свръх капацитета продължава да бъде проблем, може би основният проблем на ОПР и заради капацитета не можем да осигурим устойчивост на видовете Верно, много е трудно да се определи свръхкапацитета, независимо с какви а, методи се, се опитвам да а, е, измериме това. При всички случаи свръхкапацитет има, свръх улов има. Много голяма част от а, е, представителите на рибната промишленост настоява за допълнителни помощи. Това означава, че има свръхкапацитет. Смятаме, че бракуването на, на плавателните съдове доведе до положителни резултати в а, много случай, но в, момент, в, който, в момента, в който направим анализа, анализ, се оказа, че тези 2 милиарда и 700 хиляди евро, които са използвани по линията на, на този инструмент, не са дали е, достатъчни резултати и на, на практика проблема не е бил решен. Това означава, че е, не сме, е, не сме използвали правилни инструменти или не сме го използвали целесообразно. Така че е, още веднъж стигаме до там. Много, много е трудно да се измери свръхкапацитета. Но колкото и е, да се стараеме да изработиме някаква дефиниция, тази дефиниция е, няма да бъде е, уместна, ако тя не вземе, не вземе предвид е, тех, е научно-техническото е, развитие, технологичното развитие, които трябва да бъдат е, от, отчитани. Така че мерките, които пред, предприехме и които финансирахме с много а, средства, а, мерките, които се финансират с средствата на данекоплаците не доведаха до а, необходимите резултати. Значи още, още, още веднъж казвам трудно. Измерваме капацитета, труд, държавите е, членки е, изпитват трудности за изработване на а, годишното отчитане, на капацитета, свръхкапацитета и така нататък. Комисията е готова да да помисли за по-добра дефиниция на капацитета ни. Отбеляз... Ние взехме, взимаме предвид вашето желание, ще направим всичко възможно за за постигане или за оформяне на някаква, на някаква а, дефиниция. Също, същевременно отбелязваме си и препоръката на а, Сметната палата относно трансфера на риболовните права. Ние не смятаме, че прехвърлянето на, на, на правата е панацея за всичко. Просто отбелязваме, че в страните, в които подобни мерки са били прилагани, резултатите са положителни, че е намален свръхкапацитета без е, това да е довело до разходване на допълнителни средства. Ние в е, никак никаква, никакъв случай не бихме искали да наложим един единен модел. Системата за прехвърляне на права може да бъде тълкувана по различен начин от, от държавите членки, които да я приспособят към своите специфики. Това е отчетено в вашия, в вашия доклад. Комисията счита, че Е, намаляването на свръхкапацитета, какъвто и да е той и независимо с какви мерки се е, осъществява, ще доведе до намаляване на дейността и трябва съответно да се вземат мерки за компенсиране. Комисията счита също така, Комисията отчита също така, че бракуването на плавателните съдове не е достатъчно и че трябва да се е, насърчават допълнителни дейности, които да е, е, спомогнат за економическия растеж в тези райони. Бих искал да се спра и наказаното от господин Стевенсън. Това е от огромно значение за нас – Господин Стивен, Стивенсън наблегна на а, измерването на мощността на двигателите. Това е един въпрос от огромно значение. Господа Даманаки в свое неодавнащо изказване посочи, че отпускането на средства за модернизиране на флотите ще зависи от капацитета на отделните държави членки да определят мощностите на двигателите. Тоест, за комисията това означава че мерките за подпомагане, модернизиране на флота и средствата, които върват с тях, ще бъдат отпускани само ако държавите членки е, успеят е, да упражнат необходимия контрол. Следващият оратор. Давам думата на Сметната палата за отговор. Благодаря, господин председателю. Благодаря на всички за зададените въпроси. Признавам си, че са трудни. Ще се постарая максимално да отговоря. Въпреки, че повечето от въпросите са с политическа окраска или технократски Нещо, което е извън правомощията на Сметната палата. В специален доклад, във всеки доклад, Сметната палата се опитва да представи факти, основаващи се на одитни констатации. Ако сте забелязали в доклада, ние целим, както във всички специални доклади, да представим становище пред комисията, пред законодателния орган и да направим обзор на информацията, да се направи обсъждане, да се пристъпи към размисъл за бъдеща реформа. Все едно в коя област, не само рибното стопанство. В конкретния случай, да, Отношението ни е критично по отношение на ОПР, но това е съобразено с заложената цел. А тя винаги е да ви помогнем да направите обсъждане и да вземете правилното политическо решение, като се отчитат всички факти и обстоятелства, свързани с общата политика за рибното стопанство. Разбира се, че социалните фактори са важни. Разбира се, че всички са загрижени за това населението в тези трудни времена да не остане без работа. Именно за това аз изрично се спрях на въпроса за намаляване на броя на работните места. Искам дори да отида по-далеч и да кажа, че госпожа Родост в своите уводни думи обясни ролята на сметната палата по различен, може би по-добър начин и от мен. Но такава е ролята ни. Ние не казваме, че трябва да бъдат отменени правата. Не, ние казваме, че те трябва да са целеви, защото не са постигнати желаните резултати. По темата за капацитета и свръхкапацитет, което е едно ключово понятие, в сега действащата политика, ние само твърдим, че е нужно да се пообмисли въпроса. Защото ако политиката се основава на това основно понятие за капацитет и свръхкапацитет и като знаем, че има една разлика от 200 000 тона – а, и таваните, които са въведени, значи трябва да обмислим въпроса. Ние никак, в никакъв случай не казвам, че трябва да започне да се изпълнява нова политика за рибното стопанство и въобще да се заличи въпроса за свръхкапацитет. Нека сега премина към конкретните въпроси. Първо, въпроса за свръхкапацитета, който е водещ елемент от сега действащата опера. Свръх Капацитета означава... Вие ме питахте какво е определението. Свръхкапацитет означава способност на риболовния флот да лови риба. Над обемите, които се основават на някакви научни доказателства. Тоест, улова не отговаря на наличните рибни, риболовни възможности. Това е свръхкапацитет. сега по въпроса за извеждането от експлоатация на риболовни съдове. Там ние не твърдим, че механизмите не се прилагат ефективно. Ние казваме, че политиката за рибното стопанство трябва да е по-насочена, защото резултатите сочат обратното. А що се отнася до модернизацията, да, е, съгласни сме, че тя е важна. Важно е да се модернизират плавателните съдове, но това трябва да е в съответствие с първоначалната цел, а именно по-голяма безопасност – здравословни условия на труд и т.н. Косвено, проектите за модернизация увеличават капацитета за улов на плавателния съд. Пак е въпрос за целена... целенасоченост. Yes, in, in this report... Да, в доклада ние не заемаме твърда позиция за прехвърлимите права за улов, дали те да се прилагат или не. Ние само казваме, че има противоречия, които трябва да бъдат преодоляни. Те са противоречиви с оглед на уредбата по ОПР, и тук ще прочета какво казах по-рано. Основният регламент на съвета предвижда отнемането на тези права, но регламента, който въвежда годишните квоти, позволява преразпределение на тези права. Ние само казваме, че трябва да се вземе решение, кое е приложимо. И частта на констатациите от одита, и това ще го видите и в доклада, има две държави, в които се прилагат схеми за прехвърлими права и в същото време те са се умели да балансират капацитета с възможностите за риболов. Ние не казваме, че така трябва да се прави навсякъде. В същото време обаче аудиторите, които са дошли за да ви подпомогнат в обсъжданията, да ви предоставят цялата налична информация. Сега минавам на въпроса на господин Стивенсън. Бе казано, че предвид на личната информация можем да твърдим, че има 30% увеличение на търговски валоризираните рибни запаси. Това е много технически въпрос. И аз отговарям така. Възоснова на доклада на комисията от април месец 2002 тези 30% са над устойчивите нива и ние използвахме информацията в специалния ни доклад, но като се основахме на статистиката на Института за изследване на морето. Това е информация, която аз не мога да успорвам. И, съответно, не мога да я коментирам. Ако правилно съм си записал тук, вие споменахте помощните двигатели, инвестиции в плавателни съдове. Това е нещо, което е необходимо и ние не спорим с него. Това са факти. Ние само сме споменали, че непряко тези инвестиции водят и до увеличаване на капацитета за улов. Минавам на отражението на изменението на климата върху рибните запаси. Това не бе част от обхвата на одита, съответно не мога да коментирам. Въпреки това, ако изляза от аудиторските си функции, мога да кажа, че това е фактор – който се отразява на всички живи организми, на рибите и на други. Обаче не знаем какъв е ефекта. Трябва да се проучи. Минавам сега на въпросите, зададени от господин Галахър. Ирландия не е изрично подбрана за одита. Аз казах, че целта бе да се спрем на държавите членки, които съставляват най-голямо перо по бюджет, що се отнася до освояване на средства. Не ставаше а, дума за а, само за извеждането от експлоатация на съдовете, въобще говорихме а, общо за сумите. А по прехвърлимите права за Улф Вие бяхте съвършенно ясен, както и други ваши колеги. Пак ще повторя, че ние не настояваме за прехвърлими права, но вие по-добре от нас знаете, че има и предимства, има и недостатъци. Те трябва обаче да са ясно посочени в регламента и затова отново посочихме и тези две държави членки. И да, господин Галахар, прав сте. По отношение на извеждането експлоатация на съдовете и прехвърлимите права. Тук ние не заемаме никаква позиция нито за, нито против. Ние просто казваме, че трябва да е по-ясно уреден въпрос. Сега минавам на въпросите на госпожа Родост. Ако правилно съм си записал тук, вие попитахте дали сме открили доказателства, че в много държави членки схемите за бракуване на съдовете, всъщност са допринесли за балансирането на капацитета за улов с възможностите за това. Доколкото зная, и тук може и да греша, не. Ние не сме установили факти в нито една от държавите членки, но се сблъскахме с факти в държавите членки, които сочат, че извеждането от експлоатация и помощите, които са изплатени за това, всъщност са изплатени без да, пос... да бъдат постигнати предписаните цели. И дали имаме някаква представа остава какви мерки за реформи трябва да бъдат предприяти предвид предложението за реформиране на политиката. Тук ще се върна към уводните думи. Това не е част от нашите правомощия да отправяме такива препоръки. Това зависи от вас. Да продължавам ли? Пита оратора. И сега минавам на въпроса за това дали трябва да бъде предвиден преходен механизъм за подпомагане, ако се прилага принципа за прехвърлимите права. Пак не мога да отговоря на този въпрос. Ако обаче законодателят в хода на обсъжданията реши, че такава схема би могла да се приложи, то тогава съответният орган трябва да реши дали това е най-добрата методология. Сега ще премина към въпроса или по-скоро изказването на господин Кан за прехвърлимите права. Аз мисля, че вече отговорих, когато отговарях на предходните въпроси и ви благодаря. Госпожа Рудъст, вие не, не искате думата, така че благодаря на господин Лазаро. Вие казахте, че въпросите са трудни, но размяната беше доста интересна и ние сме съвършено наясно с е, критичното отношение в е, доклада. То е от особен интерес, затова се радваме, че бяхте тук за това изслушване. И смятам, че за присъстващите депутати бе интересно. Господин Милана сега а, ще всъщност ще представи своето становище през май. Междувременно обаче аз ви благодаря, че дойдохте тук. И с това приключваме по тази точка от дневния ред. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред 15 и 17 точка ги отложихме и затова минаваме на 18 точка доклад за делегацията на Комисията по рибно стопанство в Бретан от 20 февруари до 22 февруари. Доколкото разбирам, 9, а всъщност 4, 4 депутати са участвали и са откликнали на поканата, бяха водени от Ален Кадекс и затова сега ще му дам думата, за да ни обясни какво е станало по време на посещението. Euh, Благодаря, господин председател. Имаше точно толкова депутати в Бретан, колкото има в момента в залата. Един, двама, трима, четирима, пет. Е, добре, малко повече. Просто това, което искам да кажа, че нашата мисия протече много добре. На първия ден присъствахме на на риболов на Мидите Жак. Това беше типичен пример за риболовна дейност на рибен ресурс. Благодаря на комисията за това, че ни... Е, благодаря на комисията за това, че ни пречи да говорим. Ернесто, може ли да запазиш тишина? Благодаря на комисията за е, това, че любезно ще ни остави да продължим работата си. И съм особено благодарен на Ернесто, ако замълчи. Довиждане, Ернесто! И така сега ще продължа. След това отидохме в Брест където ни представиха най-голямата организация в Европа по риболов, която наброява 800 плавателни съда. След това а, бяхме поканени в Ифремер, близо до Брест. Там се срещнахме с а, изтъкнати учени, които изразиха техните опасения в някои отношения и техните надежди. А, с оглед бъдещето на рибарството. Обясниха ни, че е необходимо да имаме реформи в ОПР, интелигентни реформи, както по мнение на учените, така и по мнение на рибарите. След това посетихме Океанополиса. Това беше просто посещение. Някои от нас и особено аз открихме едно специално а, пространство, което е посветено на морето, на океаните. И а, там а, имахме и а, виден специалист а, по океаните, който ни покани от тях. Посетихме също пристанището в Орлеан Видяхме господин Миляна, господин Николеско, госпожа Грелие и аз самия проведохме заседание с представители на риболовния сектор. Заседанието беше изключително интересно. В крайна сметка решихме, че в ОПР трябва да се отчита мнението на рибарите, тъй като това е важно както за рибарите, така и за всички нас. Тоест, реформата не трябва да бъде направена в ущърп на рибарите, а след това всички се прибрахме по живо, по здраво у нас. Прекарахме изключително приятно, я... хапнахме много добре, въобще атмосферата беше приятна. Това е, уважаеми колеги, изключително полезна и а, приятелски настроена среща. Благодаря. Благодаря много, Мишел Кадек. Явно е било много приятно и интересно. И, и, и аз съм ходил много пъти в Бретан. Някой иска ли да вземе думата по тази точка от дневния ред. Така че минаваме към точка 19. Разни, няма разни. Или някой иска нещо да добави? Не. И тук минаваме към точка 20. Решенията на координаторите. Те са ви раздадени в писмен вид. И минаваме към точка 21 следващото ни заседание ще бъде на 23 и 24 април. Очаквам да ви видя на това заседание. Благодаря ви за присъствието. А кога ще гласуваме? А, господин Галагър пита дали в понеделник следобед или вторник следобед ще гласуваме. Ще се опитаме да ще се опитаме да организираме гласуването във вторник, защото ще бъде по-удобно.